своето бягство. Но това са двата основни елемента, които ви съобщих. Благодаря, госпожо Гризбек. Сега, драги колеги, мисля, че можем да започнем с следващата точка която ще разискваме съвременно с Комисията за петиции. Става дума за особен доклад на Европейския омбудсман по доклад по собствена инициатива. В доклада си от 2012 година омбудсманът е, е, зададе въпроса за съответствието е, между дейността на Фронтекс и неговите функции и основните права. Фронтекс реагира като цяло по начин приемлив за омбудсмана, с изключение на един единствен пункт за обжалването, когато има нарушение или твърдение за нарушение на основните права. Доклада на парламента е резултат от сътрудничеството на две ком- комисии и двама са докладчиците, госпожа Келер от Либе и госпожа Мецола от Пети. Днес ще разискваме този доклад. Координаторите се споразумяха да дадат срок за изменение утре, 11 ноември в 12 часа. На 12 ноември ще разискваме измененията, а гласуването в комисията е насрочено за 16 ноември. Ние ускорихме е, графика, тъй като е необходимо да се съобрази това, което правим с работата за новото правно основание на Фронтекс. Тук е на лице делегация на Фронтекс и на Европейския омбудсман, които могат да отговорят на вашите въпроси. Най-напред искам да дам думата на госпожа Викстрем, председател на комисията Пети. след това ще получат думата докладчиците и други членове, които искат да се изкажат. Заповядайте, госпожо Викстрем. Е, I also благодаря ви, госпожо Йотова. Искам да приветствам всички на това съвместно заседание като председател на комисията Пети. Както госпожа Ятова току-що обясни, това е първото съвместно заседание, с което искаме да обсъдим общия проект доклад. Искам да привлека и вниманието ви към това, че Frontex и омбудсмана имат свои представители тук. Приветствам ви от страна на Frontex господин Джил Ариас, който е директор, и господин Ервек Каняр. И от страна на кабинета на омбудсмана е Манта Хирш Жибинска, ако правилно чухме, началник на кабинета, така че призовавам ви е, да а, говорите с тях във връзка с всички въпроси. Сега първо искам да открия дебата. Ще дадем думата първо на докладчиците, госпожа Мецола и госпожа Келер. Госпожа Келер, бихте ли искали вие да започнете да поведете? Благодаря. Благодаря много на всички, че сте тук. Искам да изтъкна, че сътрудничеството с докладчика беше чудесно, за което много и благодаря. Вече Имаше разговор между докладчите в Сянка и в двете комисии, така че горе-долу всичко е ясно, така че няма да се навлизам в подробности заради ограниченията във времето. Сега ще обясня защо е важно да имаме такъв механизъм за, облаж... за обжалване. И двата координатора искаме да подкрепим предложението и препоръката омбудсмана да се създаде такъв механизъм за обожалване при нарушение на основните права. Става въпрос за хората, които считат, че правата им са нарушени вследствие на операции на Frontex. Това е свързано с увеличената роля на Frontex в горещите точки, което вече обсъдихме, как е новия регламент за Frontex, който се очаква да бъде внесен в комисията следващия месец. Това ще засили компетенциите на Frontex. Освен това няма правна пречка да се създаде такъв механизъм за обжалване. Мисля, че това е важно за онези, които се чувстват които чувстват, че правата им са нарушени от фронтекс, но е важно и за фронтекс, за да може те да разгледат всякакви възможности за идентифициране и разрешаване на възможни проблеми с нарушение на основните права. Така че от двете страни е важно да се създаде. По отношение на структурата на този механизъм за обжаване, която ние предлагаме, вече има заложена възможност в системата за отчети на Frontex това да се запише такива нарушения. Парламента всъщност участваше активно в създаването на тези правила във Frontex по време на последния си мандат и този механизъм за обжалване трябва да бъде ефективен от гледна точка на страната, т.е. и неправителствени организации, които ги представляват, трябва да могат да подадат тази жалба и то на езици, които се говорят от мигрантите и търсещите обежище лица. Ако си представите структурата на Frontex, вероятно тогава ще имаме проблем с инспекторите, които посещават, а не инспекторите на Frontex, но има възможност да се подаде жалба към националните органи и да се помоли да има допълнителни действия. А не да се каже, ето тук имаме жалба, никога повече няма да ви питаме за нея, а просто държавата членка, към която е подадено към която е подадена жалбата, трябва да се справи с нея. След това трябва да има последващи стъпки от страна на инспектора и Фронтекс може да направи някои неща. Да речем, може да изключи от списъка си тези служители, които са нарушили основните права по време на съвместни операции, може да откаже финансова помощ на държавата членка, ако тя не отговори на жалбата, а също така, ако се изпомняте в последната реформа за мандата на Фронтекс, има включена клауза, в която се казва, че може да се спре или прекрати операция, в която има сериозно нарушаване на основните човешки права. Така че това са нещата, които Frontex може да направи във връзка с гостуващите служители тези, които идват от други организации, трябва да имаме такъв механизъм и за това смятам, че трябва да спазим препоръката на Европейския омбудсман, препоръчваме да се запази тясно сътрудничество с Европейския омбудсман във връзка с служителите, които ще се занимават с основните права и на тях трябва да се възложи тази задача, ако се реши, че Frontex има достатъчно ресурси, за да я поеме. Отново искам да благодаря на докладците в Сянка за тяхната работа и да ви напомня, че крайният срок за внасяне на изменение е утре 12 часа на обяд. Благодаря. Искам отново да благодаря госпожа Мецела за чудесното сътрудничество. Давам думата на госпожа Мецела. Аз също искам да благодаря на госпожа Келер за чудесното сътрудничество и за това, че успяхме заедно да съставим този доклад, доклада във връзка с специалния доклад на Европейския омбудсман. Искам да благодаря на докладчите в сянка от двете комисии, наистина с удоволствие. Тук представлявам комисията по петициите като неизместник председател и докладчик. Има ясни препратки, които подпомагат Фронтекс да приеме препоръката на омбудсмана. Фронтекс имат вътрешен механизъм за съобщаване на инциденти. Там има част, която се занимава с основните права, а също така имат и служба за основните права вътре в агенцията, която обаче е независима от нейната структура. В същото време смятаме, че Frontex може допълнително да гарантира опазването на основните права. И това ще се случи с създаването на отделен механизъм за обжалване. Тук не искаме по никакъв начин да нарушим принципа на субсидиарност и специфичните компетенции на Европейския съюз и държавите членки по тези въпроси. В доклада изрично се казва, че Frontex няма компетенции да инициира дисциплинарни мерки срещу други лица и организации, с изключение на неговите собствени служители. В регламента за Frontex също така е ясно, че дисциплинарните мерки попадат под изключителната компетенция на държавата членка по происход. И така, Създаването на отделен механизъм за обжалване ще даде възможност на хората да упражняват своите права и да получат необходимите компенсаторни действия. Така всички институции и органи на Европейския съюз ще знаят за възможни нарушения на основните права, които иначе ще останат неидентифицирани, недокладвани и неразрешени. Освен това се казва, че е необходимо да има механизъм за безопасност, който да гарантира, че само конкретни обосновани жалби за нарушение се приемат, така както е записано в Харта за основните права на Европейския съюз. Освен това, Призоваваме Европейската комисия и държавите членки да предоставят на Frontex необходимите допълнителни ресурси, които да могат да се занимават с въпросите за основните права и да попаднат в тази част от Frontex, в тази служба. Очаквам с нетърпение дискусията, която ще последва, да чуя вашето мнение, мнението на колегите, на докладчиците в сянка по този проект доклад. Мусю Thank you, Chair. I must start by thanking our colleagues. Благодаря. Ще благодаря на колегите, които съставиха проект от доклада. С огромно удоволствие виждам, че парламента се присъединява към това, което е свързано от кабинета на Европейския омбудсман. Наистина това досие е от изключителна важност. Първо, през последните няколко години бяха взети стъпки за да има във Frontex механизъм, който гарантира спазване на основните права, отчетност и прозрачност. Те, правилата за а, работещите по външните морски граници са част от тези стъпки. Освен всичко останало, този регламент казва, че във Frontex трябва да се спазват основните права. Тези оперативни планове и с задължителни, водят до поредица задължения и отговорности от страна на Frontex и на съответните служители, които работят за агенцията. Ако разгледаме нещата от гледна точка на близкото бъдеще, трябва да вземем предвид тези неща и да се присъединим към Европейската конвенция за основните права. Това ще позволи на Frontex директно да отговаря за своите действия в съответствие с конвенцията, не това да се случва през държавите членки. Втория ми коментар е свързан с ролята на Frontex. Ясно е, че ролята е важна и разбирам, че е необходимо да има такава стъпка, но също така подчертавам и другата страна на въпроса. Повече механизми за контрол, включително такива от страна на гражданите, трябва да бъдат създадени. През годините Frontex увеличава приложното поле на своята дейност и същевременно се създават повече механизми, за да се гарантира спазването на основните права. В бъдеще нещата трябва да вървят в същата посока. Благодаря, господин Коелю. Мадам Мивнар, je vous en prie, collègue, de respecter les deux minutes parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. La liste est déjà fermée. Il y a neuf collègues qui sont... Благодаря. Има девет души, които искат да участват в дискусията. Госпожа Милнер. Very much. I'll be very brief and I will respect the two minutes uh, for sure, Madam President. And I would also like to uh, thank... Благодаря и искам да благодаря за възможността да се изкажа. Благодаря на госпожа Келлер и на госпожа Мацола за това, че така съвестно и добре работиха. Uh, много се радвам, че е, ще има механизъм за жалби тогава, когато има опасност от нарушения на правата на човека. Това е основно постижение и стремеж на Европейския парламент е, в пределите на сегашния, на действащия регламент. Смятам, че в ревизирания регламент за Frontex този аспект трябва да бъде засилен е, благодарение на новите задачи, които ще има Фронтекс и в светлината на тези нови задачи, е, спасителни операции, е, операции по връщане и други подобни. Трябва да се вземе предвид, че мигрантите и кандидатите за статут на беженец са в уязвимо положение, но същевременно това, което правим, трябва да е реалистично. Мисля, че компромисът ни е добър, но е необходимо да се внесат някои корекции. Трябва да има доклад за механизма и неговото функциониране. Необходимо е да има сътрудничество между Frontex и организациите за правата на човека в държавите членки. И също така трябва трябва да вземаме в по-голяма степен предвид въпросите на е, нарушенията в зависимост от пола. Често пъти жените не знаят нито за основните си права, нито за начините да ги защитават. Thank you. And the next, uh, мадам Руис. Пожа Руис има думата. Много благодаря. Искам първо да поздравя докладчика за неговата работа както и е, неговите е, помощници, защото те наистина са извършили отлична работа. Искам да се спра не само на механизмите, които се разглеждат в е, проекто доклада. Те са много важни, но има и други елементи, които са важни. Например, липсва информираност на гражданите. Това и Ангелика го каза. Непредружавани бежанци, уязвими беженци и така нататък. А, всъщност това са групи лица, чието права се нарушават от служителите на Frontex. Това са хора, които имат конкретни права, например транссексуални жени, деца, възрастни хора, непредружавани, мал- малолетни, непълнолетни. Всичко това означава, че тези а, групи хора трябва да са наясно с правата си и да се борят за правата си и да се борят срещу несправедливостите. Да. Благодаря ви, господин Кьокъп има думата. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. Искам просто да отбележа, че моята група подкрепя основната, основните цели относно тези процедури по обжалвания. Имам много малко въпроси всъщност. Как могат да бъдат проследявани в последствие тези е, жалби от съответните лица, ако те, например, не разполагат с постоянен адрес? Те могат, има, ще имат ли право на е, правни консултации? И как всъщност ще се определи нарушението на основни права? Разполагаме ли с е, общи критерии и те могат да бъдат тълкувани тези критерии по различен начин от всяка държава членка. Освен това, могат ли да бъдат използвани подобни критерии, както те се използват, например, от други европейски органи, като Европейската инвестиционна банка? Те се питам в този смисъл дали подобни процедури, основани по начина по който те е, работят към момента, наистина могат да бъдат ефективни по тези конкретни случаи и въпроси. Благодаря. Благодаря, господин Киркът. Дам думата на докладчика в сянка, госпожа Вали. Um, you, Благодаря, госпожо председател когато става въпрос за проблемите, свързани с спасителни операции, ще говорим за много важни въпроси, така че социал-демократите действително подкрепят това предложение за създаване на механизъм за жалби, оплаквания, когато става въпрос за дейността на Frontex. Разбира се, Frontex е, също може да изготви свой собствен механизъм за е, оплаквания в е, рамките на регламента за Frontex. Разбира се, че спасяването на човешки живот е основния приоритет за Европейския съюз. Ние сме обезпокоени обаче дали действително операциите, които извършва Frontex, наистина отговарят на условията за спазване на основните права. Освен това, ние трябва да гарантираме, че всеки механизъм, който ще се е, използва, трябва да се използва ефективно и правомерно, т.е. да не се злоупотребява с него. Прозрачността е изключително важен елемент в целия този процес и ние, разбира се, предлагаме това в нашия доклад. Така че трябва да се предвиди също така и последващо разглеждане на а, а, жалбите и оплакванията. Защото една от нашите цели е всъщност да се подобри поведението на а, съответните служители. И според нас служителите, отговарящи за основните права, могат да подпомогат служителите на Frontex. Не можем да очакваме обаче малкият епик на Frontex е, да отговаря на такива огромни и е, мащабни задачи. Затова ние предлагаме всъщност Фронтек да разполага с достатъчно ресурси, за да изпълнява правомерно своята ам, дейност. Що се отнася до ам, уязвимите групи, е, незащитените лица, непредружаваните малолетни лица, наистина трябва да обърнем повече внимание на тях и ние наистина продължаваме работата с основния докладчик по това досие. Е, Господин Наги има думата, другия докладчик Сянка. Благодаря ви. Благодаря за наистина изключително задълбочената работа на, на докладчика. И работата по текста, разбира се, беше изключително тежка. И съвсем накратко от моя страна. Ние бихме желали да подчертаем с този доклад, че този механизъм всъщност няма да поради допълнителна административна тежест и нови отговорности на Frontex. Би следвало също така да отчетем факта, че Имаме също така, трябва да бъдат включени в този механизъм и жалбите от трети страни, както и възможността лица, които се нуждаят от помощ, за да изготвят съответната жалба. Надяваме се, че ще получим предложение за изменение и е, ще видим как ще ги включим в текста. Благодаря. Благодаря. А сега думата получава господин Едуард Мартан от Комисията по петициите. Благодаря, госпожо председател. Благодаря сърдечно и поздравявам двамата докладчици. Мисля, че всички са съгласни, че е необходимо да съществува такава уредба. Присъединявам се към колегата госпожа Вали във връзка с необходимостта от някои изменения. По същество, проектът на доклад е добър. Мисля, че целта ни е по-добре да се гарантира зачитането на основните права и тя е отразена в доклада. Съчетават се разпоредбите за Фронтекс с тези, които съществуват държавите членки, трябва малко повече да се е, помисли за защитата на лицата в по-уязвимо положение. Някои редакции на отделни норми трябва да бъдат усъвършенствани. Е, освен това има неща, и това бе казано на последното заседание, е, трябва да се отхвърлят анонимните жалби. Но е, често пъти има основателни причини за подаването на анонимна жалба. За това е, аз мисля, че е, като се тегли чертата би трябвало да се приемат жалбите, независимо дали са анонимни или не. Благодаря, госпожа Бюрк от комисията Либе. Вивер. Благодаря, госпожо председател. Ние също приветстваме от им, а също така от нашата комисия, от нашата група, изграждането на подобен механизъм за случаите, когато, разбира се, са нарушени основните права. Така че дейността на омбудсмана беше много важна, изработвайки този механизъм съвместно с Frontex. Защото в повечето случаи всъщност неправителствени организации бяха тези, които ни подаваха сигнали за нарушаването на основните права на уязвимите групи. Така че наистина ние подобри, а, приветстваме м, подобно предложение. Ние виждаме един основен проблем тук, а именно този механизъм за жалби в рамките на Frontex би следвало а, да бъде предвиден вътре в самата организация. Но ние не виждаме много възможности за това. Тоест този механизъм трябва наистина да работи а, е, обективно и а, е, необвързано, безпристрастно. Не бива да забравяме също така, че а, е, съществуват сътрудници във Frontex, които са от трети страни. Така че трябва да сме наясно а, кой извършва нарушенията. Освен и за тази цел трябва да се предвиди възможността за анонимни жалби. Не бива да забравяме факта също така, че много често жените са потерпевши. Освен това, трябва да се предвиди възможност трети страни да подават жалбите, например международни организации или неправителствени организации. Това ще бъдат нашите изменения. Лаура Ферара, апре... Госпожа Лаура Ферара има думата, след това госпожа Гозман и след това а, ще чуем а, докладчика сянка, след това госпожа Мусолини. Това е списъка с а, изказващи се. Лаура Ферара има думата. Госпожа, благодаря, госпожо председател. Аз също искам да поздравя а, докладчика за отличната работа. А също така искам да поздравя и а, омбудсмана. Е, и е важно действително да се подават жалби, когато се нарушават а, основните права на лично, а, в личен аспект. Кое е важното за нас в този проект? Този механизъм, който всъщност е заложен да бъде в рамките на Frontex, не гарантира безпристрастното провеждане на производството, когато се разглеждат конкретно а, самите а, жалби. Затова ние предлагаме да се създаде експертно звено, което да е външно извън рамките на Frontex, за да гарантираме тази безпристрастност и обективност. Освен това, е хубаво да се обърне внимание на тежките нарушения. А също така и за отхвърлянето на жалбите по формални причини. Когато се разглеждат жалбите, е хубаво да се даде възможност за преценка на експертите и всъщност да бъдат разглеждани всички видове жалби. Що се отнася до анонимните такива? В проекта е предвидено лицето, което внася жалбата, съответно да получи закрила. Не би следвало да допускаме случаи, в които лицата от страх не смеят да подадат жалба. И в тази, този смисъл трябва да е възможно информацията за всички тези права да бъде достъпна на всички езици. Благодаря ви, госпожа Гусман има думата. Да, благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря за работата на докладчика. Става въпрос за основните права в рамките на Frontex. Е, разбира се, ако трябва да бъдем съвсем точни, когато говорим за гранични проверки, е, то вече говорим и за нарушаване на основните права. Става въпрос за всички тези е, бежанци беженци и хора, които навлизат на територията на Европа. Трябва да бъдем много внимателни как се осъществяват тези проверки. Виждаме, че ситуацията се влушава с всеки ден Омбудсмана започна проверка на полетите за връщане на лица в техните страни. Освен това имаше една спасителна акция на Фронтекс е, на един плавателен съд в водите край остров Лесбус. и в тази операция се бяха включила, разбира се, и неправителствени организации, и в много други операции. Трябва да се премахнат всички тези гранични проверки. Европа се е превърнала в една недостъпна крепост. Хората не могат да стъпят на наша територия. Трябва да е, разградим този образ на Европа. За нас всички производства трябва да бъдат публични, информацията трябва да е достъпна, трябва да осигурим достъпа на неправителствени организации в операциите на Фронтех и разбира се да се прави отчет парламента. Госпожа Валеро има думата, тя е докладчик Сянка. Да, благодаря ви. Аз искам всъщност да се спра на един въпрос. Става въпрос за командироването на служители и образуването на дисциплинарни производства. Това би следвало да е възможно само тогава, когато а, държавата членка съответно даде своето съгласие по отношение на собствени командировани служители. Та, да, това е предложението. Но може да се окаже, че всъщност държавите членки а, по различен начин третират и а, спазват основните права, правата на децата и така нататък. Тоест, съответните командировани служители може наистина да са имали добро обучение а, по отношение на основните права и да нямат проблеми в тълкуването на разпоредбите за основни права. Не знам, ако има чак толкова големи различия в нашето тълкуване на основните права и тяхното спазване, то мисля, че трябва да поработим в друга насока за бъдеще. Ама да, Мусолини. госпожа, Валеро, госпожа Мусолини има думата. Госпожа Мусолини, благодаря, госпожо председател. Искам да засегна един въпрос. Съгласна съм с почти всичко казано за хората в уязвимо положение, бременни жени, деца, непридружени, ненавършили пълнолетие лица. Искам да благодаря на двамата докладчици сърдечно Фронтекс е, е изправен пред планина от работа. Е, е, Мисля, че не става дума за това да превърнем Фронтекс нещо различно от това, което той е сега, а трябва да се подчертаят правата на човека. Трябва да няма нарушения на правата на човека. Искам обаче да кажа нещо и за жалбите. Някои хора се изказаха в защита на анонимните жалби, други са против тях. Вижте какво става в действителност в Италия. Идват тези хора, нямат документи. Нямат лични карти, нямат паспорти, просто нямат документи за самоличност. В известен смисъл, всъщност, те, си, те, те почти винаги са анонимни жалби. Фронтекс не може да се е, предви, превръща в е, съдилище, в някакъв трибунал. Държавите членки трябва да запазят своята компетентност. Това е така. Обаче какво ще правим с тези мигранти, които нямат документи, а всъщност повечето от тях нямат? Благодаря, госпожо Мусорини. Господин Лопес Агилар. Uh, Благодаря, госпожо председател. Наистина, за нас е изходна предпоставка това, че Фронтекс трябва да спазва правата на човека. Всъщност, мандатът на Фронтекс вече е преразглеждан веднъж, именно за да се засили ангажиментът на агенцията към правата на човека. Но е, сега е, целта е да се направи е, специален докладчик вътре във Фронтекс, специален отдел за правата на човека. Въпросът ми е следният. Каква е релевантността на тази идея да се преразглежда мандата на Фронтекс? Първо, 2006 беше създадена агенцията, 2011, ако не се лъжа, беше преразгледан мандата именно за да се добави измерението правата на човека. И тук сега говорим за правата на човека, които според твърденията най-често се нарушават при условията, при които осъществява операциите си Фронтекс. Така ли? Вижте, твърденията за нарушение на правата на човека са нещо абстрактно. Кои точно права на човека ще бъдат засегнати от тези съобщения или са засегнати от съобщенията, с които разполагаме? Това е фактически въпрос. Аз искам е, този разговор да се ориентира към фактологическото, за да ми стане по-ясно. Благодаря, господин Лопес Агилар. Имаме Три минути, драги колеги, за двама души. Госпожа Спинели и госпожа Рано Даланс. Грация, релатори, e gli shadow, grazie Благодаря, госпожо председател. Благодаря е, на докладчика, на докладчиците в Сянка. Ще кажа няколко неща. Според мен е, е много важно да се споменат правата на мигрантите е, да търсят защита, особено ако е, те идват от така наречените сигурни страни, както спомена и Лаура Ферара. Мисля, че в доклада трябва да включим Corte юстиция Giustizia dell'Unione Europea член 263 от договора, съобразно който Съдът на Европейския съюз е този, който следи за законосъобразността на действията предприемани от институциите, когато тези действия засягат правата и интересите на трети лица. Мисля, че е изключително важно да се запази принципът на конституционна демокрация – Защото само това гарантира защитата на гражданин. Благодаря, госпожа Рено Дало. Благодаря, госпожо председател. Аз изцяло подкрепям създаването на механизъм за разглеждане на жалби срещу нарушение на основните права във Frontex. Това трябва да се е, предвиди както за операциите вътре в Европейския съюз, така и извън него. Е, трябва да се отрази и в споразуменията за сътрудничество между Frontex и е, някои агенции в трети страни. Правата на човека се отнасят и за Frontex Фронтекс. Координация Координационните функции на агенцията не трябва да бъдат предпоставка за ограничаване на изискванията с оглед на правата на човека към тази агенция, още повече тя действа по за ръка и от името на Европейския съюз. Текстовете, които в момента ръководят дейността на Фронтекс, не са актове по смисъл на международната трудовото право, така наречените работни споразумения. И за това трябва да използваме възможността, която ни дава този доклад, за да добавим към функционирането и структурата на Frontex една, един такъв елемент, един такъв отдел, който да следи за спазване на правата на човека. Да не се стига до там да има прав... нарушения, които нито се сигнализират, нито се водят някъде на отчет, нито се преодоляват. И това въжи и за сътрудничеството между Фронтекс и трети страни. Аз ще внеса изменения в тази посока. Благодаря, госпожо Далон. Драги колеги, сред нас има двама делегати и на омбудсмана и на Фронтекс. Искате ли думата? Давам думата най-напред на Фронтекс. Ескилия, ли колега? Thank you, Madam Chair, and thank you for inviting my agency. Благодаря, че поканихте моята агенция за да участва. Искам да коментирам няколко въпроса, които бяха споменати от няколко от членовете на тази комисия. Първия е, е свързан с това дали настоящата правна рамка е достатъчна или не за да може да се създаде един официален механизъм за обжалване. Няма да поставям под въпрос дали е това е така, но това, което искам да приведа към вашето внимание е, че с настоящата рамка системата не е задължителна за държавите и те могат да решат дали да сътрудничат или да не сътрудничат с Frontex. Освен това, в настоящия мандат нямаме възможност да обработваме лични данни на жертвите, на тези, които смятат, че техните права са нарушени. Не можем да го направим и от гледна точка на каналджиите. По отношение на анонимните обжалвания – ако става въпрос за запазване на анонимността на жалбоподателя, окей. Но ако трябва да има анонимни жалби, те ще бъдат доста трудни за обработка от страна на Frontex. Това ще бъде едно предизвикателство за нас. Във връзка с отделните жалби, от 2013 имаме само 4 такива и повечето от тях бяха за правни въпроси, т.е. необработено връщане, да речем. Трябва да отбележа, че нямаме никакви проблеми с нарушение от страна на гостуващи служители. Обикновено става въпрос за неща, споменати от мигрантите по време на дейбрифинг. брифинг и обикновено са за националните служители. Става въпрос за обвинение за това, че те ги връщат обратно към страната, от която са дошли. Това ние наричаме връщане обратно. И така, аз съм тук, ако са ви необходими допълнителни обяснения или отговори. Благодаря ви. Благодаря. И накрая от името на Европейския омбудсман госпожа Джеминска. Благодаря, госпожо председател. От името на омбудсмана искам само да кажа няколко думи и първо да наблегна на това, че специалният доклад на омбудсмана беше е, написан от гледна точка на това, че разбираме, че скоро е, законодателството за Frontex ще бъде обновено и ще се включат неща, свързани с основните човешки права. Но смятаме, че Frontex трябва да има повече автономност и наистина би могло да се получи така, че да има по-чести случаи на нарушаване на основните човешки права. Това е на което сме наблегнали в специалния доклад. И в проекта доклада на парламента също се казва, че омбудсмана е работил и с Европейската мрежа на омбудсманите в Европа, която съществува в Европейски съюз и извън него. Ние всички сме готови да помогнем и да си сътрудничим с Frontex доколкото можем по отношение на нашия опит при работа с жалби, за да може този механизъм да работи гладко. И многото въпроси, които бяха поставени тук по отношение на това как ще се случат нещата, какво може да бъде направено. Надяваме се, че специалната служба в Фронтекс за основни права ще може да разгледа този въпрос и разбира се, ние можем да отговорим възоснова на нашите експертни познания, така че от наша гледна точка всичко това е възможно, може да бъде направено и ще направим всичко в правомощията на омбудсмана и на мрежата от омбудсмани, за да можем да ви помогнем. Благодаря. Благодаря на докладчиците. Ако искате нещо да кажете, заповядайте. Имате две минути. Благодаря, ще бъда много бърза. Нека да благодаря на всички за направените коментари, предложения. Може би като общ коментар бих казала, че сме изправени пред едно сериозно предизвикателство, именно да сме сигурни, че работим вътре в ограниченията на Frontex, спазваме техните компетенции, без да навлизаме в хипотетичния преглед на законодателството за Frontex. И това отговаря на много от въпросите и съмненията, които са поставени тук, като се има предвид това. Ние се опитахме да излезем с нещо, което ще позволи на Frontex да има достатъчна гъвкавост да, да въведе механизъм, с който да може по-добре и а, допълнително да наблюдава своите задължения във връзка с настоящото законодателство. Много сме окоръжени от това, което видяхме като отговор от страна на Фронтек, защото в крайна сметка проблеми съществуват и трябва да се спази препоръката на Фронтекс, която набелязва проблем на място и засяга темата за основните човешки права. Ако ние в парламент не разбираме това от широка политическа перспектива, то аз вярвам, ние всъщност се отказваме от своята политическа отговорност. Това беше целта на този доклад и аз вярвам, че той много добре предава целта. Нека да видим какви ще бъдат измененията, които колегите ще внесат до утре и доколкото е възможно, те ще бъдат включени като компромисни изменения, за да може да имаме един чудесен съвместен доклад. Госпожа Мецела, чухме. Госпожа Келер, заповядайте. Аз също искам да благодаря на всички за направените коментари. Както каза колегата, ние сме се опитали да излезем с концепция, която е възможно да бъде разгледнал която, която може да работи за мигрантите, но също и за служителите на Frontex, тъй като техните гостуващи служители работят на границата с символа на Frontex и наистина тези жалби трябва да отиват директно към Frontex. Мисля, че излезахме с идея как това може да работи на практика. И да, държавите членки трябва да сътрудничат, но биха могли да вземат пример от механизма за жалби, който Frontex ще създаде. Мисля, че вървим в правилната посока да изпълняваме да, да се занимаваме с спазването на основните права. Искам да благодаря на всички за сътрудничеството и очаквам да получа вашите изменения. Благодаря госпожа Келер. Утре до 2 часа след обяд трябва да внесете своите изменения. Моля, не забравяйте да си вземете картите за гласуване за следобедната сесия, защото има доста неща, по които ще гласуваме. Ще видим по-късно.